Bonjour. Je peux vous demander de bien vouloir vous asseoir. Добро утро, моля заемете местата си. Моля картите за гласуване ги сложете там, където има местото. Напомням ви, че вчера бе взето решение дискусията по инвестиционните проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност да бъде преместена по друго време. Затова започваме сега с проект за регламент относно ветеринарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци. Докладчик е Дебрун. Благодаря много, господин председател. Няма да говоря в големи подробности тази сутрин. Просто искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички, които работиха с нас. Проведохме добри дискусии по този доклад Искам да благодаря и на комисията и те бяха изключително отзивчиви е, и ни дадоха отговори на много въпроси, включително и по приложението на е, дерогациите. Така че много добра е, работна среда се създаде. Що се отнася до изменения 4, 5 и 6, искам да подчертая, че тези изменения са в пряко противоречие с препоръките на моя доклад. Те на практика отричат доклада напълно, така че ви моля не само да гласувате против тези изменения, но ако изменения 4, 5 и 6 се приемат, аз ще гласувам против доклада и ви призовавам и вас да гласувате против него. Благодаря за вашето изложение. Ако позволите, преминаваме към гласувания. Става дума за изменение номер едно. Моля, гласувайте. Госпожа Солят обаче иска думата. Госпожа Соли, заповядайте. Госпожо председател, ние а, благодаря за доклада. Беше казано, че три изменения от Франко са поступили. Става дума за сроковете. За удължаване на срок, който вече е одобрен. 31 декември 2011 година. В доклада се говори за второ удължение, говорим за хармонизация, приложение. Не искаме допълнителни преходни периоди. Така че подкрепям изменението на господин Франко и призвам колегите да направят същото. Това води до улесняване и хармонизиране Карл мислих, че няма да провеждаме дебат, но нека да ви обясня, че за страните, в които няма такива заболявания, ако тези заболявания навлязат в нашата дива фауна, това ще е много опасно за нашите местни екосистеми, ще е много опасно за местните популации от животни, така че за тези страни, в които има такива заболявания, е изключително важно мерките да продължат, защото ще се развият иначе нови заболявания, които днес не, раз... не унищожават животни, но могат да ги унищожат за бъдеще. Казах, че няма да дискутираме, но ако някой все пак иска да си изкаже, нека да заповяда. Няма желаящи. Продължаваме с гласуването. Предлагам член 1, точка 2, първото изменение да гласуваме. Който е за, моля да гласува. Който е против? Въздържали се? Приема се. Член 1, 3, изменение номер 2, който е за. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение номер 4. Бе говорено за него. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5. Това е член 1.5. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега ще гласуваме за целият доклад. Електронно гласуване. Функционира ли електронното гласуване? Или нямате карта? Просто нямате карта. Добре. Ще взем предвид гласа ви. Всеки гласувал ли е по електронен път? Или вие ли нямате карта? Аз съм за. Сега всеки гласувал ли е? Край на гласуването. Тридесет и три за, един против, един въздържал се. Приема се доклада. И сега регламента гласуваме. Кой е за електронно гласуване? Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. А ако няма някой от вас карта, моля да се вдигне ръката. Когато нямате карта, моля да с ръка да показвате как гласувате. Добре. Благодаря. Благодаря на докладчицата. Благодаря за работата, която сте извършили. Благодаря и за качеството на вашия доклад. Преминаваме към следващата точка. Става дума за ЦИТЕС, точка 9 от дневния ред. Предлагам да кажем няколко думи за 15-то заседание на ЦИТЕС. Става дума за редица заявления за резолюции. Вие знаете, че има две приложения към споразумението от СИТЕС. Приложение едно – тотална забрана на търговията и след това контролирана търговия. Трябва да се занимаваме с редица застрашени видове. Рибатон, слонове в Африка, акули – както и някои видове риби. Предлагам да дискутираме тези различни теми и откривам дискусията. Има ли някой, който иска да се изкаже? Госпожа Юзо иска думата. Заповядайте. Вие искате нещо да кажете. Благодаря, госпожо председател. Аз съм експерт по рибите, но госпожа Фрага, която отговаря за рибовътството, ми обърна внимание да прочета следното. Първата точка се отнася за червения тон. Предложение за резолюция научната комисия на Международната комисия предвижда защитата на рибата Том в Атлантика. На 21 и 22 декември 2009 година беше казано, че, че под 15% е количеството на рибите, т.е. Този е, риба червен тон трябва да бъде взета предвид. В заседанието на научната комисия, което беше на 21-22 октомври, беше казано, че съответните критерии по член 1 са изпълнени. Това е, е съображението и тези, които искат да бъде взет предвид рибата червен тон. Това просто е едно тълкуване на неправителствени организации, което е коригирано на интернет страницата на организацията. Два от трите критерия не са изпълнени, а третия критерий зависи от въпроса колко риба се лови от този вид. Годишното заседание на ИКАРТ и а, страна по договора Европейския съюз, заседанието в Бразилия, беше обърнато внимание, че целокупното количество на рибата Та червен тон е 13 000 тона. Това е минус 14% от сега допустимото количество улов за 2011 година. 2010 година имаме минус 25% предвидени. Относно флотата, период от време се редуцира на един месец. От 15 май до 15 юни може да се извършва улова на тази риба. За следващата година говориме за количество по-малко от 15 000 тона. Препоръката 13 е, е адаптирано към научните препоръки на комисията. Съображение 1, параграф 4 трябва да бъдат заличени. относно параграф Прочитам го. Казва се, че тези животни са много чувствителни и уязвими са по отношение на свръхексплуатацията в риболова и се възстановяват много бавно, поради своите биологични характеристики. има големи трудности с възстановяването и е, се обръща внимание в точка 5, 6 и 7 да се вземат предвид тези риби, лама Насус и обикновената бодлива акула. Швеция го предложи това от името на държавите членки на Европейския съюз в точка 6 бе записано, че комисията и държавите членки се застъпват за съответните видове акули. Голямата риба чук, гладката риба чук и пясъчната акула. Освен това червената акула и тъмната акула – съответствие с приложението на Съединените Американски щати. В точка 7 настоятелно се призвава комисия и държавите членки да подкрепят вписването на синята акула за допълнение 2 на СИТЕС в съответствие с приложението на Съединените Американски щати. Така че искам още веднъж да обърна внимание, че странно, че единствената кула, която е забранена, Е, Еолопиус фипа, фипапилопус. Това е акулата, която въобще не е взета предвид. Но това е един от видовете акули, които се намират в тежко състояние. Става дума за фалама насус, която не е обхваната от дискусиите в СИТЕС. Следователно трябва да се изчака, докато се намери окончателно решение за тези видове, които се улавят от риболовните флотили. Международните експерти трябва да се изкашат и след това ЦИТЕС може да бъде информирано кои видове действително ще бъдат взети предвид в приложенията. От 7 до 12 декември ще се състои заседанието, т.е. следващата седмица. Благодаря. Това всъщност е което координатора в Комисията по риболов иска да каже. Благодаря, господин Дейвис. Съгласен съм с голяма част от казаното. Но все пак тук говорим за резолюция по стратегическите цели за Европейския съюз на конференцията на ЦИТЕС. Парламентаристите имат доста малко влияние върху този процес и като цяло конвенция, конвента е, конвенцията ще събере е, държавите членки по-отделно. Въпреки, че е, ще има и формално представяне на Европейския съюз. За това искам от комисията да разберем какви са стратегическите цели на Европейския съюз и да обсъдим техните приоритети и да им представим своите е, съображения. Така че ако имаме представители от комисията тук, това би било много добре. И аз бих искала да задам същия въпрос. Но председатели на е, съответната комисия не е тук. Така че, е, за съжаление, няма как да му дадем думата. Давам думата на господин Жак Паранди. Благодаря много, господин председател. Бих искал да изразя своята подкрепа за тази, за тази резолюция и се надявам, че ще можем да приемем възможно най-скоро. Що се отнася до графика, имам един въпрос – Първоначалната дата е, е, е, за обсъждане в съвета беше 22 декември, но разбирам, че точката е свалена от, древния ред, от дневния ред, т.е. ще се обсъди не под шведското председателство, а под испанското председателство. И така бих искал да се гарантира, че дебатът в пленарна зала възоснова на този въпрос и резолюцията се, ще се проведе преди съвета да вземе своето решение по този въпрос на съвета по околна среда, защото би било срамно да изоставаме зад съвета по този въпрос. А сега, що се отнася до червения много се радвам, че той е изрично споменат тук. Споменат тук. Е, аз е, обаче имам известни възражения срещу съвета. С комисията решихме, че е, червеният тон трябва да се включи в приложение едно, но съветът гласува против, въпреки че дори президента Саркози смята, че трябва да се спре риболова на, червена, на червен тон и въпреки това френския представител съвета гласува против включването на червения тон в приложение 1. И така бих искал да призова всички колеги, от, особено колегите от средиземноморските страни, не само да подкрепят тази резолюция, но и да направят всичко възможно да се опитат да повлияят на колегите си в националните парламенти, за да може е, червения тон да не стане додото на, нашата, на нашия век. Тоест да не изчезне заради човешка дейност. Защо да се включва в а, а, приложение едно? Ами, а, освен, че квотите са прекалено високи, нелегалният риболов е много сериозен проблем и а, няма как да се контролира, освен ако а, този вид не се е включи в приложение едно. Благодаря много. Нека тук да се опитам да ви дам едно разяснение. В края на януари 2010 година се очаква да се гласува. Е, през феврали ще влезе в пленарна зала, така че няма. Е, и на 8 декември ще се обсъди. Крайният срок за изменение. Господин Шлютер, благодаря много а, за тази резолюция. Много силно подкрепям предложението червения тон да се включи в приложение едно, защото е застрашен, критично застрашен. До такава степен, че трябва да се забрани търговията сега, за да може живот и здраве след 30, 40 или 50 години да има достатъчно риба и след това вече да се позволи риболова. Но ако не направим това сега, може просто да не остане там. След това искам да спомена и акулата Катарина Сломбеос, пясъчната акула. Тя също трябва да се включи в приложение едно, защото риболовните методи, които се прилагат, особено в някои а, азиатски страни, където вярват, че перките имат магическа сила, са изключително жестоки. Те просто отрязват перките на акулата и след това оставят акулата във водата, където тя умира. Така че е, и този вид трябва да се включи в е, този е, в това приложение. След това Links е, Links европейския е, вид и иберийския, както и е, един друг ви трябва да се включат в това приложение, е, е, е, защото няма. Въпросът е, че трудно се прави разлика между американския и европейския вид. Е, защото европейската молва трудно се различава от американската молва. Американците в момента провеждат проект, който да допусне определене на критерии за разграничаване между двата вида, но до тогава трябва да се вземат еднакви мерки и за двата. Благодаря. Тук има представител на комисията вече. Съжалявам, че ви давам думата в момента, в който влизате, но много от нашите колеги биха искали да чуят повече по тази е, стратегия, така че ако можете да кажете няколко думи, ще сме ви благодарни. Добро утро! Знаете, че подготовката за срещата в Копенхаген от страна на комисията е, върви стъпка по стъпка. През август е, и септември работихме по предложенията, които ще подаде Европейския съюз в Копенхаген, т.е. вероятно евентуалното е, съфинансиране е, и в момента определяме позицията на Европейския съюз по отношение на предложения, подадени от другите. Процесът е класически. Комисията подава предложение към съвета по е, досегашния член 322 и комисията приготвя своето предложение е, към съвета в момента. В това предложение ще се обмислят е, всички е, предложения, подадени от останалите страни и ще се предложи позиция за Европейския съюз по всички тези въпроси, включително а, чувствителни въпроси като полярните мечки, червения тон, слоновете, търговията с слонова кост и прочие. На този етап а, обсъждаме, провеждаме вътрешни обсъждания в комисията за това какво да е предложението и няма как а, е, да ви дам много информация на този етап, но тази резолюция идва в много подходящ момент, защото ще ни даде възможност да вземем предвид, е, доколкото това е възможно, позицията на Европейския парламент по тези въпроси. След като излезе предложението на комисията, надяваме се, че до края на декември или началото на януари ще започнем обсъждане в съвета под Испанското председателство и след това ще се вземе решение за общата позиция на Европейския съюз преди срещата в Копенхаген през март 2010 година. И така в момента обсъждаме конкретното предложение на комисията по най-основните въпроси, по най-решаващите въпроси и след това ще обсъдим всичко това с другите, с държавите членки. Както се можете да си представите, Дискусиите не са лесни, е, обсъждаме чувствителни въпроси като червения тон, полярните мечки и слоновете, както вече казах. Така че на този етап няма представа каква ще бъде крайната позиция и трябва да изчакаме държавите членки да дадат своето становище. Благодаря, Крис Дейвис. Благодаря. Първо, може ли комисията да посочи как Европейският съюз ще представи позицията си по ЦИТЕС? Как се опитвате да осигурите координирана позиция и единна позиция? Какво ще стане, ако нямаме единна позиция? В миналото, ако нямахме споразумение, всички колективно се въздържаха. И така, искам да разбера При условие, че нямаме една обща правосубектност, как ще се представи общностната позиция? Вие засегнахте някои въпроси. Първо, политическите въпроси в съвета, свързани с червения тон. Всички следим този дебат. Нека да не шикалкавим тук. Има блокиращо младсинство в съвета в момента, оглавявано от Испания и други. Каква е позицията по един спорен въпрос? Търговията с слонова кост. Дали трябва да се облегчи режима за продажби на слонова, тос, допъл... слонова кост допълнително? По-късно ще повдигне и други въпроси. Благодаря. Относно процедурата, и начина на действие по ЦИТЕС от страна на Европейския съюз. Наистина Европейската общност не е член на ЦИТЕС. ЦИТЕС е една от по-старите конвенции, по които не се позволява регионални организации да са страни по нея. Общността има статут на наблюдател. Това обаче не ни пречи да говорим на конференциите по ЦИТЕ с един глас. Макар и Съюза да не е член, председателството представлява Съюза и защитава интересите на общността. Това е една класическа процедура. Комисията внася предложение в съвета. който представя нашата идея за общностна позиция. Съветът приема позицията преди заседанието на страните и дава мандат за преговори. И така установява се каква ще е нашата позиция на конференцията на страните. В мнозинството от случаите председателството говори от името на държавите членки. Разбира се, има въпроси, които не могат да се решат с решение на съвета. Но по важните въпроси правим така, че по един или друг начин да осигурим общност на позиция. Това може да включва гласуване въздържали се по някои въпроси. Възможно е да стане и така. Но първо нека да видим какво ще стане в съвета. Дали ще има мнозинство, блокиращо мълцинство по позицията на комисията? Това все още не се знае на този етап. Не мога да предреша какъв ще е резултатът от дискусиите в комисията. Не можем да гадаем какъв ще е резултата, трябва да ни разберете. Що се отнася до обединената общност на позиция, това е процедурата, която винаги сме спазвали, не само за заседанията на конференцията на страните по ЦИТЕС. Винаги сме следвали подобна линия, когато се водят международни преговори в околната среда от този тип – Относно деликатните политически въпроси, червения тон. По този въпрос си казахме, първо ще изготвиме работен документ на комисията, след дискусиите с държавите членки и на заключенията от управителния комитет по ЦИТЕС от 21 септември – бе взето решение да запазим своята позиция, дали да подкрепим предложението на Моника за включване в първо приложение или да изчакаме резултатите от 21-то годишно заседание на ИКАТ. Резултатите ги получихме преди две седмици. Вижте тези резултати, вижте и допълнителните научни сведения, които ще бъдат предоставени за периода септември до сега. Знаем какви са резултатите от годишното заседание в Ресив. Разбира се, те могат да се тълкуват по различен начин. Но има положителни сигнали и КАТ е взел мерки не само да намали квотата, но е взел и други мерки за да се спазва риболовния сезон и така нататък и така нататък. Това очевидно е стъпка напред в сравнение с миналото. Същевременно бяха предложени редица важни решения за едната година по линия на установяването на общо допустим улов за 2010-2011. Научният комитет на ИКАТ също така извърши анализ, за да види дали критериите за включване в приложение 1 по ЦИТЕ са спазени или не. Ако си спомните, това бе много важен момент от дискусията, която водехме през август и септември. Въпросът бе дали критериите за включване в приложенията трябва да бъдат разглеждани във всеки един случай, за да се види дали един вид трябва да бъде включен или в първо, или във второ приложение. Научният комитет на ИКАТ е, излезе с доклад по въпроса в средата на октомври. Това е друг елемент, който ние разглеждаме за да решим каква ще е нашата позиция. Дали да подкрепим предложението на Моника да се включи червения тон в съответното предложение или да подкрепим някоя друга альтернатива. Това е въпрос, който се обсъжда от различните служби, от кабинетите на ресорните комисари. И така не мога да предопределя какъв ще е изход да оцеля този процес. Същото въжи и за другите теми, белите мечки. Управителният комитет по ЦИТЕС провежда заседание в Буршет днес. Там се обсъжда въпроса за полярните мечки с участието на представители от Канада, Гренландия, САЩ. Мисля, че ще има видеоконференция. Ще си осигуря връзка и с тези страни. Целта е да видим всички плюсове и минуси от предложението на САЩ за включване на този вид в предложението. Същото въжи и за слоновете и търговията с слонова кост. В Хага преди две години се провери 14-то заседание на конференцията на страните. Европейският съюз бе един от основните играчи там и фактори. В крайна сметка бе намерен компромис и възосновие на предложенията, направени от другите страни, от е, Танзания, Замбия, Кения. Ще проведем сходна дискусия и пак трудно е да се предвиди какво конкретно ще предложи комисията на държавите членки. До известна степен този въпрос ще трябва да остане отворен, за да си предвидим възможност да говорим с другите страни по време на заседанието и да видим какви са альтернативите и различните становища по въпроса. Жарбранди. Благодаря на комисията за обясненията. Очаквам наистина с нетърпение да обсъдим червения тон по време на Испанското председателство. Но няма да очаквам с нетърпение този дебат, ако решението от съвета вече е взето в момента, в който обсъждаме въпроса на пленарно. И така, можете ли да ни кажете какви са плановете на председателите? Кога ще вземе решение съвета по ЦИТЕС официално? Кога ще се проведат експертните заседания в съвета? Не искам представителите на съвета на експертно заседание да вземат решение преди ние да сме водили дебат с съвета по въпроса. Един друг технически въпрос Доколкото разбирам, след конференцията в Доха под СИТЕС са необходими да минат 6 месеца преди всичко да влезе в сила. Значи, ако вземем решение по ЦИТЕС да включим червения тон в първо приложение, едва през е, септември или октомври ще влезе в сила това решение, което означава, че така ще отпишем 10 месеца от идната година от риболовния сезон. Може ли да не дадете разяснение по въпроса? Крис Дейвис. Във връзка с това, което каза комисията, популярните мечки, можете ли да ни кажете каква е оценката на комисията на научните данни за бройката на популацията на полярните мечки? Някои твърдят, че а, че твърденията, че бройката на, популя... на полярните мечки се повишава, не са основателни. И това се дължи просто на факта, че те много по-често влизат в контакт с човека. Оттам остава това впечатление. Комисията. Относно графикът на дискусиите в съвета. Испанското председателство, доколкото си спомням, иска да проведе първо заседание на работната група в съвета през януари и второ през февруари. Разбира се, смисъл от подобно заседание има едва когато комисията внесе предложение. Ние планираме, както казах, до края на тази година да внесем това предложение, т.е. колкото се може по-рано, ако не в самото начало на януари. Трудно да ви кажа информация сега за точния график. Но ясно, че ще се проведат е, заседания на работната група в съвета. Няколко наброй. И решенията по предложението на комисията трябва да бъде взето преди заседанието на КОП-15 през март 2010. Водим вече дискусии с държавите членки, за да разберем какво мислят по различните въпроси. Проведена бе и среща с неправителствени организации, да чуем те какво мислят по различните въпроси. И така, тече поредица от неформални срещи преди изготвянето на предложението на комисията. относно кога влиза в сила решението за включване в първо приложение. Доколкото се спомням от предложението на Мон Монако или Моника, бе предложен период от 18 месеца. Пак трябва да проверя, това решение няма да влезе незабавно в сила. I can come back to you uh, on that, but it can be it can be seen in the the, the Monaco proposal is a, a listing proposal accompanied by a uh, by a resolution, a proposal for a resolution. Um, Предложението за включване Монако е придружено от предложение за резолюция. Относно бройката на популацията от бели мечки. Не съм експерт по въпроса. Ще трябва да ви предам този въпрос на нашите експерти. Един от въпросите, които се обсъжда в този контекст е до каква степен проблема не се дължи на търговията. Това е един от важните критерии, когато се взима решение дали да преместим полярната мечка от приложение първо във второ приложение. Проблемът е, търговията е достатъчно основание или е за прехвърлянето от е, първо във второ приложение? Защото по първо приложение има забрана на търговията. И така, моля внимателно да разгледате този въпрос. Това казахме на държавите членки. Ако смятате, че са застрашени полярните мечки, това дали се дължи основно на търговията или на някакви други причини. Още е рано да се каже каква ще е окончателната позиция на комисията или на, общ... на Съюза. Но така или иначе в момента провеждаме такъв а, анализ. А, който е един от обикновен, обичайните анализи, които се извършват. Е, извършваме анализи на биологичните данни, за да видим дали наистина има спад на популацията. Благодаря. Иска ли някой друг думата по този въпрос? Présentant de la je, vous remercie. Donc, je rappelle donc que les amendements euh, doivent être déposés. Благодаря много на представители на комисията. Нека да ви припомня, че на 8 декември е крайния срок за подаване на измененията и ще се гласува по този въпрос в Комисията по околна среда най-вероятно на края на януари и най-вероятно ще стигнем до пленарна зала с тази тема през февруари. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Остен въпрос. към съвета. Става дума отново за конференцията на страните, стратегия на Европейския съюз. Имате проект за устен въпрос пред себе си е съвсем кратък и лаконичен. Има ли някой коментари по а, този проект въпрос. Никой ли не иска думата по този въпрос? Да, доста кратък е въпрос, Можете да го прочетете на момента дори, ако не сте имали възможност да го прочетете. Добре, в такъв случай сме... Значи имам Значи можем да гласуваме по този въпрос. За, против, въздържали се. Благодаря. И така, този въпрос ще бъде зададен в вида, в който включа документа, с който разполага. Следващата точка от дневния ред са фалшифицираните фармацевтични продукти. проекто изменение на директива 2001-83 ЕО. Е Давам думата на госпожа Матиев. Благодаря, госпожо председател. Това е добра възможност да проведеме първа размяна на мнение по проекта на тази директива, на изменението на директивата. Става дума за това да гарантираме, че фалшифицирани лекарствени продукти няма да попадат на пазара, няма да бъдат пласирани. Става дума за това, че все още не сме сигури дали данните, с които разполагаме, са достатъчни. Всъщност, на първо место става дума за това препоръки, да изслушаме препоръките на докладчика в Сянка. И ме ми се иска моето представа за нещата да мога да изнеса пред вас. Под 1% от всички лекарствени продукти, които попадат в търговската мрежа, са фалшифицирани. Това звучи като малко количество и вероятно е малко спрямо международните е, цифри. Но има важни последствия върху други сектори, в други части на света и става дума за това да гарантираме е, достатъчна защита на пациентите. Предложението на комисията все още не включва всичко. На първо место става дума за пласмент но пласмента по интернет е специфичен проблем и затова смятам, че това предложение е особено важно. Тъй като на първо място става дума за това да се защити пациента в рамките на Европейския съюз. Парламента се е, занимава с е, тази кръг от теми. Редица е, възможности за обсъждания имаше до сега. Трябва да се попитаме обаче как изглежда веригата на разпространение на фалшифицираните лекарства. Докладчика в сянка ще се изкаже. И днес на първо место е важно да обсъдиме този е, кръг от въпроси. Искам да назова няколко точки, само тъй като няма време за всички въпроси. Най-важните искам да ги подчертая. На първо место става дума за известни убеждения, работа по убеждаване. Тази директива, според мен, трябва да съдържа дефиниция на понятието фалшифицирани лекарствени продукти искаме закони да издадем по една тема, която трябва да бъде точно дефинирана. Дважи са и други дефиниции, като например кой какво прави в този сектор. Освен това, както казах, безопасността на пациентите е много важна. Трябва ни правна основа, правно основание, не само е, в тема по въпроса на вътрешния пазар, но важни са също и законите, които са свързани с безопасността на пациентите и здравословната защита. Е, политиката по медикаментите в Генералната дирекция здравоопазване на комисията е важна. Смятам, че това има последствия върху правната основа когато това приложение бъде разпространено. Смятам, че това е важно за влизането в сила на договора от Лисабон, тъй като по този начин се създава и нова правна основа. Аз бих желала това състояние на нещата да бъде дискутирано. Така че първо дефиниция на фалшифицираните лекарствени продукти, второ правното основание и трето продажбите по интернет на такива фалшифицирани лекарства. Както казах, това върви паралелно на обичайната търговска верига, продажба на лекарства по интернет е допустим. Трябва да се направи разлика между това, което се продава в нормалната търговска верига, което се продава извън нормалната търговска верига. Важно е да се гарантира да не попадат никакви фалшифицирани лекарства на пазар, в вътрешния пазар на Европейския съюз. Въпросът е как, от къде попадат тези фалшиви лекарства в европейският пазар на Европейския съюз. Тази връзка продажбите по интернет играят важна роля. Смятам, че този проблем трябва да, на първо место да се отнесе към търговията по интернет. Още нещо, фалшифицирани лекарства във вътрешния пазар съществуват. И това е една практика, която се обозначава като престъпление. Всяко престъпление трябва да понесе своите санкции. Трябва да има е, съдебно преследване. Става дума за въпроси на безопасността, които играят важна роля. Безопасност на различни нива, и смятам, че всичкото трябва да бъде обвързано за всички видове лекарства, които се продават. Това въжи и за генеричните лекарства. Там трябва също да се направи необходимия анализ за риска от тях. Тоест, мерки за безопасност трябва законово да бъдат уредени. Не бива да очакваме държавите членки да им хрумне нещо а, и на всяка държава различно, а действително е важно да се вземат мерки за безопасност на всички. Става дума за въпроси на убеждаване, за проучване на различните видове интереси, които да бъдат събрани под една шапка. Важно е една разумна директива да се изготви, която да направи възможност всички е, да да намерят себе си, така да се каже, в тази директива и резултатите от тази директива да бъдат задоволителни за всички, задоволителни за народното здраве. Относно дефиницията, искам още една точка да спомена. Става дума за това да се види в тази верига на разпространение кой каква роля играе. Има редица трудности продуктите идват от различни източници на пазара и става дума за това междинните търговци да бъдат също анализирани, да се е, стане по-прозрачно това. Не става дума само за опаковката, където се разяснява кой е отговорната фирма, но кой участва вътре в дистрибуторската верига и кой за какво отговаря. Не е важно всички актьори да бъдат дефинирани, но става дума за тези, които носят отговорност и да се гарантира това, че крайните разходи да не се понасят само от потребителя. Трябва да се направи разлика, и сега ще кажа на английски, трябва да се направи разлика между traders and brokers, между търговци и брокери, защото ние оставаме с впечатлението, че директивата трябва да бъде надежна. Тоест, дистрибуторската верига трябва да е надежна. И тук е важно всички а, актьори, които участват в нея, да бъдат контролирани. Оставам с впечатлението, че всичко трябва да се дефинира всички, които имат роля, тяхната отговорност, тази дистрибуторска верига трябва да бъде кодифицирана. И това е важно е, също да не се прехвърлят всички разходи върху потребителя. И последният важен въпрос, според мен, е за широтата на обхват на тази директива. Може да обхване всички лекарствени продукти, всички видове лекарства, но най-добре е, но това би било твърде добре. Затова си представям, че приложимостта, полето на приложимост на директивата трябва да бъде взето предвид. Трябва да направим ясна разлика между лекарствени продукти, които се дават само срещу рецепта и такива, които се продават без рецепта. Това са, има големи разлики е, по това в отделните държави и членки. Има най-различни правила в областта на народното здраве. И още нещо. Смятам, че трябва да гарантираме, лекарствените продукти, които са на пазара, включително генеричните лекарства, да бъдат подложени на анализ на риска. И по този начин да се установят фалшифициранията, имитациите и така нататък. Тоест правила за безопасност, задължителни за всички лекарствени средства – особено за тези, които се продават срещу рецепта и генеричните лекарства. Тези, които не се продават срещу рецепта, трябва да бъдат в началото изключени от поручването и 5 години след влизането в сила на директивата, комисията би трябвало да изготви един доклад и да го представи в парламента с въздействието на тази директива върху пазара. И след това ще видим дали има нужда други лекарства да бъдат включени е, в изменение на директивата. Тази директива се отнася на първо место върху безопасността за безопасността на пациентите, контролиране на вноса, проверка на качеството на лекарствата, проверка за фалшификат на лекарствата. Трябва да се спре достъпа на фалшифицирани лекарства до пазара. Трябва да работим с най-добри практики, международно сътрудничество и последното, което искам да спомена, смятам, че тази директива е много важна. Е, тя да се отнася не само за фармацевтичната индустрия, но и за крайните потребители. Изхождам от това, че имаме една директива, която ще гарантира общите интереси да бъдат гарантирани, т.е. безопасността на пациентите и защитата на народното здраве. Днес искам да чуя какво вие мислите по този кръг от въпроси. Аз съм на разположение и също трябва да бъдат изслушани докладчиците в сянка, за да бъдат представени всички интереси под една шапка. За първи път представям проект в пред тази комисия. Благодаря за помощта, която ми бе оказана в рамките на комисията. Благодаря. Действително искам това да го подчертая. Сътрудничеството беше много добро. И ако нещо не е станало както трябва, аз поемам отговорността. Това е ясно. Но все пак съм сигурна, че ние можем да намерим общо решение и можем да разпространим едно предложение в интерес на всички. Благодаря. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо докладчик е, Чудесно е това сътрудничество. Госпожа Косет иска думата. Благодаря, госпожа председател. Нека да поздравя докладчика по добре свърш... за добре свършената работа. Искам да ви припомня, че чакаме тази директива от толкова дълго време. Вече години искаме от комисията да изготви такъв документ, защото има сериозни опасности за пациентите. Винаги съм смятала, че фалшифицирането на лекарствени продукти е престъпление. Този тип фалшифицирани продукти а, биха могли а, в най-добрия случай да не действат изобщо, но в най-лошия те могат да са вредни докладчикът каза, че световната търговия от, на фалшифицирани лекарствени продукти е 45, възлиза на 45 милиарда евро. Съгласна съм, че е добре да има стабилна правна база и да има широко определение на фалшифицирани лекарствени продукти. В тях трябва да влизат и а, лекарствата, които се дават с рецепта и тези без рецепта и негенеричните лекарства, защото има строги правила за едни лекарства, за други да няма. Всички лекарства, които са фалшифицирани, независимо от, независимо от това дали се изписват с рецепта или не, а, могат да съдържат опасност за потребителите. И затова трябва да се включат тук. Казва се тук, може би не трябва да се включват лекарствата, които се изписват без рецепта, защото е много трудно да има система за наблюдение на безопасността на лекарства, които те иначе са изключително ефтини и се дават без рецепта. Не съм съгласна. Трябва да има система за защита. Трябва, и ако искаме едина система за защита във всички държави членки или съвместимост на системите между различните държави членки, тогава цената на тази система ще бъде по-ниска заради економията от мащаба. Що се отнася до методите на защита, има различни методи, има инструкции, например, по отношение на опаковките. И така, ако въведем строги правила за всички лекарства, за всички държави членки, тогава очевидно е, че ще намалим цената на борбата срещу фалшифицираните лекарствени продукти. Друг важен въпрос е забраната за преопаковане на лекарства. Ако искате да се предотврати фалшифицирането на лекарства, преопаковането трябва да се забрани. Това е един от най-важните методи за бор... ефективна борба срещу фалшифицирането лекарства. Тоест трябва да сме напълно сигурни, че между фармацевтичната лаборатория, т.е. производителя и пациента, няма нито един посредник, който да има право да отваря котиите. И за това трябва да има пълна забрана за отварянето и преопаковането на лекарства. Какви са възможните решения? Ако има документ за идентичност на всяко лекарство, тогава ще може да се работи и с баркодове. Има и друг вариант. Става дума за специални кутии. Просто котията с лекарството влиза в друга котия. Вътрешна. Значи имаме вътрешна котия – и знаем, че лекарствата могат да се пренасят от една държава в друга и върху котията е необходимо да има информация за пациента на държ... езика на държавата членка, в която се продава това лекарство. Това е изключително важно, за да може пациентите са, да са добре информирани. Що се отнася до заинтересованите лица в веригата на продажба, те са много, е, производителите, след това дистрибуторите, фармацевтите, брокерите. Освен това има много други активни участници, които действат спрямо тази верига на разпространение. И така всички е, те трябва е, да се подлагат на редовни инспекции. Защото стандартите, по които те са получили своя лиценз, се обновяват най-редовно. И трябва да сме сигурни, че те покриват изискванията. И накрая, интернет. Много често, когато говоря за фалшифицирани лекарства, казвам, че е най-добре да се предупреждават пациентите никога да не купуват лекарствени продукти по интернет. Всички добре знаем, че голямата, най-голямата част е, от е, лекарствата, продавани по интернет, са фалшифицирани. Така че аз предлагам да има забрана за рекламиране на продукти в търсачките в интернет. Също така трябва да се провеждат кампании за информиране на обществеността, на потребителите, на хората, които е, четат информация в интернет за това, какви са опасностите от купуването на лекарства по интернет. Трябва ни информация и конкретна директива за търговията по интернет. Благодаря, госпожо Грустет! Преди да дам думата на госпожа Род Берент, искам да ви информирам, че има една фламандска телевизия, която иска да заснеме е, е, една от колегите, госпожа Клас. Има ли възражение срещу това? Не? Добре. Госпожо Род Берент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря а, на докладчицата аз мятах, че около 10.30 ще започнем. Това не прави нещата по-лесни за комисията. Трябва да дискутираме присъствието на комисията. Виждам, че госпожа Лис е, забързана тук, що дойде. Благодаря и за това. Но трябва да видим и нашата сериозност. Да дискутираме в президиума точки, които са свързани с е, комисията – Аз, аз закъснях за този доклад, тъй като бях на друго заседание. Искам няколко бележки да направя. които на друго место вече ги бях направил в дискусия с докладчицата. Благодаря много за този доклад. Не е лесно да правиш първи доклад и той да бъде по тази сложна тема. Така че поздравявам госпожа Матиас за работата, която е извършила и за бързината, за интензивността, с която се е навлезла в тази тема. Затова ми е лесно да кажа, че по много точки съм на, изцяло на нейното мнение. Смятам, че правната основа е, може добре да се добави от, е, към член 95 фокуса да се сложи повече върху народното е, здраве. Аз съм убедена, както и госпожа Матиос и госпожа Костет, че фокуса на това, което правим, трябва да бъде безопасността на пациентите. Пациентите трябва да бъдат защитени или от медикаменти, от лекарства, които нямат това въздействие, което ни убеждават върху опаковката, например за лекуване на рак или някаква друга болест. А, а вътре в лекарството е сложен само захар, например. Както и от преп... лекарствени препарати, които са фалшифицирани. Безопасност за пациентите, защита на нашите пациенти. Това е основната мисъл на нашето законодателство. <clears throat> на едно мнение съм с госпожа Костет и госпожа Матиас. Дефиницията е много от голямо важно значение, както и други въпроси, за които говориха двете дами, са от голямо значение. Аз съм на едно и също мнение с госпожа Костет, въпреки сме от различни партии. Аз мятам, както и госпожа Мария Матиас каза, че по въпроса с а, безопасността от фалшифицирани лекарства, трябва да започнем с лекарствата, които се продават срещу рецепта. Защото има разлика между лекарство, което се дава срещу рецепта и такова, което се дава без рецепта. Свойствата на лекарства, които се продават срещу рецепта, показват, че има потенциални въздействия кои, които са толкова големи, че само лекар трябва да го предпише. Да бъде предписано от лекарство. И за да може да се използва за самолечение. А трябва да бъде лечението под наблюдение на лекар. Ако успеем да създадем една плътна система по този въпрос, чудесно, както госпожа Матиас каза, 5 години ще наблюдаваме процеса и след това ще разширим директивата. Но в момента най-голямата опасност за пациентите се състои <clears throat> точно от лекарствата, които се продават срещу рецепти. Не говоря за лайфстайл продуктите в момента. Поради това смятам, че фокуса, както и комисията предвижда, трябва да бъде върху лекарствата, които се продават срещу рецепта. Какво ще правиме с безопасните а, характеристики? Госпожа Матиас каза, че трябва да имаме хармонизиран и ясен подход в целият Европейски съюз. Госпожа Костет каза, че ще решим въпроса, че забрана на преопаковането. Може да се направи, обаче възниква съмнението, че ще има паралелни търговци, но ме ми е все едно. Единственото, което не ми е все едно, са пациентите. И за това за мен е без значение дали ще различиме така нареченото овербоксинг, преопаковане на опаковката, но трябва, ако го разрешим, да има същите а, характеристики. Тогава може да се види, че е продадено този, това лекарство, примерно в поликлиника Еди Кояси на госпожа Еди Кояси. Това, което искам да забрана обаче, да избегнеме, е сегашната практика – блистерни опаковки да бъдат разрушавани. Не съм съгласна да от опаковката да изпаднат няколко а, нарязани блистери. Със сигурност това е във вреда на пациентите. Аз съм от пациентите, които са над средното ниво информирани от медикаменти, които взимам периодично, когато отвора една опаковка и вътре има различни блистери с различно количество таблетки, това води до една несигурност в мене. Тоест предпоставката да имаме единна опаковка в Европейския съюз, да хармонизираме това. И накрая искам да кажа нещо по въпроса дали а, трябва да се занимаваме специално с генеричните лекарства. Бих казал на пръв поглед не. Аз съм напълно на мнението на тези, включително на докладчицата, която казва, че ако има имитация на продукт, т.е. едно генерично лекарство, което се нуждае от рецепта от лекаря, за да се купи, тогава ми е все едно дали е, Хикс е производителя, а Y е, е имитатора. Важно е да има надзор от лекара. Може би генеричните лекарства, по-трудно е пък тя да се фалшифицират. Ако в центъра е безопасността на пациента и сме съгласни, че дефиницията а, казва, че лекарства, които се продават под рецепта, изискват контрол на лечението от лекаря. Това е важното. <clears throat> И накрая въпроса търговия по интернет. Ние сме всички на едно мнение. Един от най-важните проблеми е търговията по интернет. Дали ще, ни, ще успеем да получим безопасност, би било много добре. Например, изготвянето на рецепти за лекарства, които се продават само с рецепта, ако има сертифицирана веб страница със съответен етикет, съответно лого, съответен знак. Е, да има така, да се каже, една сертифицирана интернет аптека и да има знак за качество, <coughs> би било добре. Трябва да се гарантира да можем да кажем на пациентите, вие не трябва да купувате нещо от, например, от някоя друга държава, например, от американски вебсайт а само от интернет страници, които са сертифицирани, не от такива, които днеска са тук, утре ги няма, изчезват от интернет. Така че ако успеем това да направим, това може да стигнем до един модел за други продажби по интернет, на други продукти, за сертификация на други а, интернет страници в други сектори, при които също е много важно безопасността на пациентите. Благодаря ви. Чакай, точно. Е. Благодаря. Исках да кажа просто, че почнахме по-рано, защото вчера променихме дневния ред. Една точка отпадна, която трябваше да я има. И за това по-рано беше прочетен този доклад. Господин Тремополос има думата. Ευχαριστώ, кирия Πρόεδρε. Πρώτα απ' Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам факта, че комисията е взела решение да прехвърли отговорността за фармацевтичната индустрия и лекарствените продукти от Генерална дирекция промишленост и предприятия към Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите. От а, е, известно време има искания за това и ние а, е, в групата на зелените подкрепяхме това от доста време. Има много важни въпроси, свързани с общественото здраве, които трябва да се разрешат а, е, с, конкретните, с използването на конкретни критерии. Тук говоря за критерии за инспекция, а не критерии, които да защитават интересите на фармацевтичните предприятия. Затова тук искам да подчертая, че и хи, самият Хипократ е казал, че храната е най-доброто лекарство и че здравето на природата ще увеличи здравето на хората. Разбира се, разполагаме с много лекарства, които се борят с симптомите, а не с а, причините, в които те се коренят. А сега говорим и за фалшифицирани лекарства. Твърде очевидно е, че не искаме нито внос в Европейския съюз, нито износ от Европейския съюз на фалшифицирани лекарства. С нетърпение очаквам да прочета писмения вариант на доклада, но като цяло усещането ми е, че предложението на комисията представлява една стъпка в правилната посока и една добра мярка за по-добра защита на здравето на потребителите в Европейския съюз. Целият спор е, по дебат по отношение на е, фалшифицираните е, лекарствени продукти не трябва да се върти около патенти, имитации, копия и прочие, защото това са по-скоро търговски въпроси, които не са пряко свързани с общественото здраве. Второ, необходими са ни правила, за да се предотвратят продаването на фалшифицирани лекарства по интернет, защото именно по интернет върви най-голямата търговия с фалшифицирани лекарства. Основна, това, там са основните дистрибуторски вериги на фалшифицирани лекарства и е твърде очевидно, че трябва да се вземат мерките там. От правна гледна точка, директивата в момента няма как да въведе е, мерки по отношение на продажбите по интернет, но тези мерки могат да... Но все пак по настоящата по настоящото право могат да бъдат а, е, взети мерки да кажем, може да се създаде регистър в интернет на сертифицираните фармацевтични продукти. Ето това е една добра мярка, която може да се въведе в страни, където е допустима е, електронната продажба на лекарства. Също така е, могат да се сертифици... да има конкретни лога за сертифицирани сайтове за продажба. Трябва ни и ясна дефиниция за това какво е фалшифицирано лекарство и то възоснова на критериите на СЗО, за да можем да се включим и в международното сътрудничество между държавите членки и света по този въпрос. Искам да приветствам предложението на комисията да се увеличи да се увеличат а, инспекциите на всички участващи в Великата на дистрибуция и също така призовавам за създаване на регистър на всички участници в Великата на дистрибуция, коя, който регистър да се обновява всяка година и да се публикува в интернет. И накрая необходимо ни е да се увеличи информираността на хората, за да може хората да вземат е, правилни е, решения и лесно да идентифицират а, е, съмнителните сайтове. Давам думата на Марина Яна Кадакис. Благодаря, господин госпожо председател. Искам да се съглася с всичко, което каза докладчика. С едно изключение. Тя каза, че ако нещо не е добре в доклада, това е нейна отговорност, аз ще кажа не. Отговорността е наша, обща. Ние работим в екип. Сега по отношение на, на обхвата. Лекарства с рецепта, без рецепта, генерични или не. Е, при всички положения, ако може да бъде застрашен пациента, тогава сме длъжни да вземем мерки. Има две конкретни области, в които могат да възникнат проблеми и трябва да ги вземем предвид на този етап. Първо, директивата трябва да бъде приложима на практика е, логистично – можем да разглеждаме а, опаковането, а, веригата на, на доставки, местата на дистрибуция. Всичко това ще е доста сложно, защото много често а, става дума за малки аптеки. И трябва да направим така, че аптеките да могат да работят, а не да рухнат економически. Особено в сегашния климат. И така, трябва да защитаваме пациентите, но не трябва да забравяме е, и аптеките. Вторият важен въпрос е интернет. Там нещата се променят непрекъснато и е, можем да се надяваме скоро да имаме добри мерки. Доколкото разбирам, 50% от фалшифицираните лекарствени продукти се продават по интернет. И ще се е, наложи внимателно да разгледаме този въпрос. Някой предложи да се работи с лого, но честно казано едно лого много лесно може да се изкопира на друга страница, така че е, не мисля, че това е подходяща мярка. Добре е да обмислим нещо друго. Благодаря много, господин Питер Лизе. Благодаря, госпожо председател. Бих искал. Смятам, че чухме от комисията едно много добро предложение – Естествено, има различни конфликти по тази тема. От една страна голямата потребност за борба с фалшифицирани лекарствени продукти, даване на по-голяма безопасност на пациентите. От друга страна, особено при предварителното обсъждане на предложението в комисията, беше казано, че ако се отиде твърде далеч, може да бъде застрашен паралелният внос. Проблемът тук е, че ако нямаме паралелен внос, в някои страни ще има нарастване на разходите по лекарствата. Политическата реалност е, че пациентите ще страдат, ако цените нараснат толкова, че да не могат да ги получат. Така че цената играе роля. и какво точно финансира здравната каса е важно. Идеално, то е в един свят, който е идеален, няма да имаме паралелен внос, защото ще имаме еднакви цени, но имаме разлики сега в Европа, което прави паралелния внос да си заслужава. Всеки, който се занимава с тази тема, знае, че през следващите 10 години вероятно няма да постигнем еднакви цени. Ето защо считам за добре че комисията е намерила уравновесяване на интересите, което подобрява нещата и не унищожава паралелния внос. Въпрос към комисията имам относно комитологията. Сравнително често в предложението пише комисията нарежда, комисията прави. Това не ми харесва в парламента. Ние искаме, когато се приеме закон, какво следва за участниците. И мисля, че си заслужава да опишеме малко по-подробно какво, какво трябва да, да бъдеще трябва да правят отделните членове на веригата на доставките от производителите и така нататък в дистрибуцията, участниците, а не да оставяме всичко в ръцете на комисията. Трябва да внимаваме за безопасността на пациентите, но и защита на личните данни. Това е важно. информацията тече и обратно, когато се предписва лекарство. Медикамента или лекарството действително ли пристига при пациента в формата, в която е произведено от производителя? Въпросът е дали е добре, когато отделният производител знае кои са пациентите, които получават неговите лекарства. Какви странични въздействия ще имаме върху а, опазване на личните данни, неща, които ние, ние бихме желали да се случат. Важно е тази информация да не постъпва а, обратно при производителя и да следват някакви странични действия. Относно интернет, трябва да се постараем, както беше казано в този текст, по-добре да а, опишеме опасностите от интернет. Относно овербоксинг, преопаковане на опаковката, според мен тук има потребност от обсъждания. Комисията нищо не предлага по този въпрос, ако правилно разбирам. Както и при цените, тук имаме проблем, че нямаме хармонизирани е, големини на опаковките аз не смятам, че такова трябва да остане така, но докато имаме различни по-големина опаковки, проблема няма да решим с овербоксинг. Ако имаме а, повторен внос и трябва да се адаптира опаковката, овербоксинг не решава въпроса. За това за мен тази тема остава под въпрос. Двойно законодателство или двойно правно основание – Член 125 152, нямам нищо против да го включим в дискусията, но ако правилно разбирам, трябва конкретно да назовеме за кои точно лекарства се отнася съответното правно основание. Като кажем двойно правно основание, мисля, че е юридически не е толкова просто. Трябва да назовеме точно за кои случаи. Става дума член 152 да въжи и член 195 за кои случаи. Някои колеги и колежки споменаха, че Генералната дирекция индустрия се прехвърля отговорността от тази дирекция върху друга дирекция, но това не означава, че трябва да привлечеме член 152. От години се занимаваме с право в околната среда Въпреки това може да използваме за база член 195, който предвижда по-високо ниво на защита на околната среда и здравето. Поради това не е необходимо да имаме двойно правно основание с член 195 доста добре можем да работим и то независимо от това коя генерална дирекция отговаря по тази тема. Просто трябва да прецизираме нещата. И имам въпроси към докладчицата. Как си представя прецизирането? И въпрос към комисията. Защо е избрала член 195 и как си представя едно допълване на работата по темата? Госпожа Малис. Госпожа Първанова. Благодаря, госпожа председател. И аз искам да поздравя комисията за тази изключително амбициозна инициатива и за предложенията, защото действително от много време искаме те да се задействат. Искам да поздравя и докладчика, защото е изключително трудно да се постигне консенсус за нашите предложения, в нашите предложения, макар че е, изглежда, че вече се доближаваме до една обща позиция. Но има и някои слабости. По-конкретно, оценката на въздействието, направена от а, комисията, както и информацията, недостатъчната информация за количествата легални и нелегални е, лекарства. Трябва да се обсъди също въздействието на тези нови мерки върху цените на лекарствата и за пациентите. Казва се, че производителите, промишлеността е готова да поеме разходите за е, тези нови мерки, но на практика няма реални доказателства за това. Също така не трябва да имаме е, предвид, е, че най-вероятно крайните разходи ще се прехвърлят върху потребителите. И накрая холограми могат да се използват върху медицинските лекарствените продукти. Обикновено преразглеждането на дадена мярка се прави 5 години по-късно, но тъй като тук може да има значително увеличение на цените на лекарствените продукти, моето предложение е оценката на действието на директивата да се прегледа е, три години след нейното влизане в сила, за да се вземат предвид въздействията. И накрая. Риск, е, критериите за оценка на риска при проследимостта могат ли да се използват те за всички е, продукти, включително и генеричните лекарства, които не се фалшифицират? А ако вземем тези мерки за всички лекарства, тогава това ще е, се а, е, отрази отрицателно на целия пазар, въпреки че само 0,7% от генеричните лекарства се фалшифицират. Електронната а, е, проверка е изключително важна. Електронната информация може да има информация за броя на лекарствата, а, която, които се продават от дадени а, аптеки, но тази информация не трябва да се предоставя на производителите. Що се отнася до системата, е необходимо да вземем решение е, не коя точно система да се използва, а какви е, способности трябва да има тази система за осигуряване на проследимост. И накрая, е, както колегите казах, в момента се, всички мерки са свързани с е- този 1% лекарствени продукти, които са фалшифицирани и се намират е, в е, стандартната мрежа за разпространение, докато в интернет се продават най-големия количества фалшифицирани продукти. Така че това предложение не успява да даде отговор на този важен въпрос. Необходимо е да имаме мнение от комисията ИМКО тук. И няма как да разрешим целият проблем с това законодателно предложение, но поне можем да стартираме един по-голям дебат, да се включат повече и потребителите, да има дебат за продажбите по интернет. Що се отнася до фалшифицирането като такова, за мен това е организирана престъпност. Мнението на Световната здравна организация е, е, оценката на Световната здравна организация е, че под 1% от лекарствата, които се продават в лицензираната мрежа, в одобрената а, е, а, е, мрежа за разпространение са фалшифицирани. И така, необходимо е да се работи с правосъдната система, с полицията, с митниците, за да се а, предприемат мерки тук. Изключително доволна съм от мнението на комисаря Баро. Ще го прочета на български. Лекарства представлява заплаха, която е свързана не само с организираната престъпност, но също така с здравето и сигурността на хората. И комисията е особено чувствителна към него и се опитва да му даде отговор не само в законодателен план, но също така и в оперативен план, като насърчава полицейското, митническото и съдебното сътрудничество в областта на защита на правата, на интелектуалната собственост по принцип и фалшифицирането на лекарства в частност. Предвижда да бъде дефинирано ниво на подходяща наказателна санкция, когато нарушенията водят до риск на здравето и сигурността. Предвижда засилване на административното сътрудничество и по-тясно сътрудничество с предприятията и специално подчертава необходимостта от вземане предвид на репресивни аспекти в дейностите на Европейската обсерватория за фалшивите продукти и необходимостта от насърчаване, що се отнася до най-сериозните нарушения на хармонизацията на наказателните санкции, също подчертава необходимостта, като се основава на формулирани от комисията предложения. So in this regard, I think there is a very strong... Така че смятам, че има много силна подкрепа от страна на комисията за борба с фалшифицираните продукти. Много бих се радвала да видя допълнителни действия в тази мер... в тази връзка и се надявам, че проблемът ще бъде атакуван в дълбочина. Мерси, месье Сибер. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата, която въпреки, че е нова, много добре представи нещата. Този доклад и дискусията показва, че политиката върви след реалността. Трябва малко по-широко да се подходи. Сега има различни предложения относно политиката на здравеопазване. Интернет дава нови възможности за пациентите с това наше предложение не само трябва да преследваме безопасност на пациентите, е, съгласен съм с Дагма Род Берент, че това е важно, но става дума и за това да създадем функциониращи пазари, на които да се продават лекарства на цени, достъпни за всички. Тъй като и най-добрието лекарство не е няма полза от него, ако има ограничен кръг само от пациенти, които могат да го ползват поради финансови причини. Само те могат да си позволят да го купят. Затова е много важно да се опитаме да създадем функциониращи пазари и да разрушиме монополите. създадени е, от фармацевтични фирми. Европейският съюз има работа много в тази насока и точно в областта на здравеопазване. Ако погледнем потентността на тези пазари, то забелязваме, че има много голям потенциал в тях за намаляване на цените на лекарствата. Става дума и за това, с това предложение да засилиме конкретно способността, иновативността на европейските фармацевтични фирми. Когато се вкарват много пари за изследвания и, и усъвършенствания, то иска човек да има и резултат и след това полза от това. Фалшифицирането разрушава това нещо, също е опасно за пациентите. Трябва да се гледа в по-голям обхват, а не само концентрирано, само върху един специфичен проблем и да се остават на страна всички други въпроси. Тоест, важно е да се стигне и до корените на проблемите. Един централен момент е да създадем система за безопасност за пациентите и добра система за също фармацевтичната индустрия. Важно при това е да имаме анонимна система за безопасност, тъй като знаеме, че ако следваме дискусията за данните SWIFT, е, виждаме колко щекотлив въпрос е това. особено в здравеопазването трябва много да внимаваме. Е, и за това искам да помоля докладчицата да разшири обхвата и с известен кораж да мисли за бъдещето, а не само да се спира на отделен проблем, на отделна терапия на, на някакъв симптом. Важно е къде, как, каква е реалността? А, търговията по интернет ще нараства. Ако се погледне кривата на нарастване на търговията, ще, расте и, ще расте и търговията на фалшифицирани лекарства. Тази проблематика също трябва да бъде разгледана с кораж в доклада. Новата колежка има кораж за това. При всички колежки и колеги ги умолявам да придружат тази колежка и да извърват голям път с нея в изготвянето на съответния документ, за да получаваме лекарства на достъпни цени. Благодаря, господин Сибер. Госпожа Жорзет Лалис, генерален директор е тук. Заповядайте за отговор. Първо, правното основание, дефиницията, защитните елементи, интернета и комитологията. Това са въпросите. Относно правното основание, трябва да кажа, че то не зависи от разположението на дадена служба в комисията. Основанието зависи от съдържанието на дадено предложение. До момента фармацевтичните продукти се основаваха на член 95. Този въпрос се е решавал винаги от здравните министри, а не от министрите по други ресори. Нито пък от комисията ИМКО. Така или иначе, не трябва да забравяме, че има въпроси, които не попадат само в обхвата на член 168. Това е новия член, който замества член 152. По член 168 се казва, че можем да хармонизираме качеството и безопасността на лекарствата. Както знаете, има едно трето изискване, преди да се пусне на пазара едно лекарство – ефикасността. Това означава ли, че не можем да регулираме ефикасността на лекарство по член 168? Дали се нуждаем от член 95? Това са все правни въпроси по които различните служби и институциите трябва да работят съвместно. По член 168 има и декларация номер 32, в която се разглежда в абсолютно друга светлина въпроса за субсидиарността и пропорционалността. Предвиден е тест, с който да се докаже, че ще се запази общественото здравеопазване – когато се взима дадено решение на европейско равнище, не на национално равнище. И така тази дискусия предлагам да я отложим. Ние предлагаме да имаме двойно правно основание. Член 113, новия член, 114, новия член 95 и член 168. По дефиницията. Съгласни сме, че се нуждаем от дефиниция. Трябва да вземем дефиницията на СЗО в оценката на въздействието. Но при дефиницията винаги има една сива зона – качеството. Може едно законно лекарство да няма хубаво качество, да речеме партидата или котийката да не са с добри качества, без продукта да е фалшифициран. Просто искам да кажа, че винаги, що се отнася до качеството, ще има някои сиви зони. Но сме съгласни, че правата върху интелектуалната собственост не трябва да се включат в дефиницията. Защитните елементи. Искам да направя едно уточнение, за да хвърля светлина върху целия въпрос. Автентичността и идентификацията не са обект на хармонизиран подход. Те категорично са изключени от действащото фармацевтично законодателство. Те си остават обект в националните компетенции. С нашето предложение искаме тези два въпроса да бъдат обект на хармонизиран подход. В сегашният си вид текстът предвижда само един защитен елемент, а не 27 различни защитни елемента плюс един общо европейски. В текста е записано само един защитен елемент, с който ще се заменят 27 различни защитни елементи. Това е важно заради приложното поле, което предлагаме. Ние предлагаме подхода да се базира на риска, защото Искаме тук да сме в унисон с принципа за пропорционалност, а и както е казано в оценката на въздействието, за момента няма фалшиви лекарствени продукти в каналите за лекарства без е, рецепта. Ето защо нашето предложение касае само лекарствата с рецепта, които се отпускат. Можем да приемем предложението да се направи преглед след 5 години, защото може да има някои нови тенденции в търговията с фалшифицирани лекарствени продукти. Що се отнася до самият защитен елемент, той не е толкова скъп. По първоначални данни няма да струва много и да доведе до повишение на цената на лекарствения продукт. Проблемът е проследимостта в цялата верига и базите данни. Но ние като общество трябва да можем да си позволим разходите да осигурим проследимост на лекарствените продукти. Имам проследимост за месото, за яйцата, за всичко друго, само не и за лекарствените продукти. В крайна сметка, този въпрос трябва да си го реши самото общество. Ако не иска да поеме разходите за проследимост, то това ще доведе до влушаване на сигурността в веригите за разпространение на такива лекарствени продукти. Относно интернет търговията, продажбата от канадски сайт на белгийски гражданин представлява нарушение на поне 15 разпоредби от европейското законодателство. И така, имаме нормативна уредба. Въпросът е прилагането ви. Тук е именно проблема. Не е, че не сме предвидели съответните забрани. Те са на лице. Обаче този тип продажби наистина представлява проблем по отношение на прилагането на нормативната уредба. Има най-различни идеи. Система за проследяване, графични знаци, каквито и да са тези идеи, ние сме готови да ги приемем, за да се прилагат правилата. Относно комитологията. Лисабонският договор влиза в сила днес. Трябва да видим какво ще е отражението на новия договор върху комитологията и делегирането на правомощията по линия на това предложение, а също и по линията на други предложения. Сега нищо не мога да предложа по въпрос, но съм съгласна, че трябва да бъде разгледан. Благодаря. Благодаря. Въпросът за комитологията ми не помни да ви кажа, че от тази сутрин влиза в сила Лисабонския договор. Госпожо докладчик, искате ли думата? Мисля, че получихте доста поздравления за качеството на доклада ви. Много ви похвалиха колегите. Не не искам. Просто искам да благодаря за изказалите се. Благодаря за разясненията, които получих. Смятам, че е много важно. А, това, смятам, че трябва да продължи тази дискусия и се надявам, че ще намерим най-доброто решение. Всички това го искаме. Всички сме на мнение, че сегашната система не е достатъчна противен случай нямаше да изменяме тази директива. Трябва да гарантираме да се намери предложение, което е в интерес на обществото. Благодаря на всички, които ми помогнаха в работата и ми помогнаха чрез тези дискусии. Благодаря. Благодаря на комисията, на докладчицата. Преди да преди да преминем нататък, Искам да кажа нещо по дневния ред. На 25 януари трябва да се поручи този доклад. 9 февруари е крайният срок за подаване на заявление за изменение. След това ще бъде гласувано в комисията на 6 април и в пленарна зала се очаква през май да влезе. Нали знаете, че имаме регулаторната процедура с парламентарен надзор. Предложено е тя да се въведе в предложение към регламента. Нов, е, нова хранителна добавка. Е, е предвидено да се включи в съответния регламент и до края на декември трябва да вземем решение дали не сме против това решение. Питам се дали не трябва да обсъдим този въпрос преди да стане прекалено късно. Ще предлагам ви да изложите писменно вашите възражения, за да можем да водим една открита дискусия. Така, благодаря ви, колеги. Приятен обяд. Ще подновим заседанието в 3 часа.